Конференции за Република Молдова. Думата има докладчикът. Uh, I just allow the Commissioner to take her seat. I suppose that is polite. Госпожо председател, госпожо комисар, но нека първо изчакам, докато госпожа комисаря заеме мястото си. Госпожо комисар, колеги, за Европейския съюз това досие е жест. Жест с символична стойност от економическа гледна точка, но особено важен, тъй като в момента Молдова и всички съседни на Европейския съюз държави се намират на кръстопът. Става дума за сектор, който е изключително важен за економиката на Молдова, именно производството на плодове. Говорим не само за ябълки и сливи, а за практическа проява на солидарност в труден момент. Европейският съюз и Молдова подписаха на 27 юни тази година споразумение за асоцииране. На 2 юли Молдовският парламент го ратифицира. По съвпадение, малко след това, Русия наложи ембарго върху вноса на сълскостопански продукти от Молдова. На 2 август Русия наложи забрана върху вноса на сълскостопански продукти от Европейския съюз във връзка с кризата в Украина, която пък поставя въпроси във връзка с източните ни съседи. Русия смята, че Западният свят се е съюзил против нея. Извършва пропаганда, разпространява лъжи и това всичко това се вписва в контекста на една много странна война, в която своето място намират и ябълките. Молдова се обърна към Европейския съюз с молба да смекчи последиците от ембаргото от страна на Русия, най-вече по отношение на ябълките, сливите и трапезното грозде. Комисията взе съответното решение, което прие и съветът. Надявам се, че тази седмица ще го одобри и парламентът. Ембаргото от Русия се отразява много неблагоприятно върху Молдова. Селското стопанство има дял от 40% в БВП на страната. Само в градинарството има 250 хиляди заети лица. Това са 10% от економически активното население в страната. Повечето от тях работят в малки и средно големи стопанства. Автономните търговски преференции АТП са инструмент, с който Европейският съюз, например, може да предостави отстъпки на друга страна, на трета страна, без да иска отстъпки в замяна. Тези автономни търговски преференции бяха въведени през 2008 година. Сега комисията предлага уреждащият ги регламент да бъде изменен, като се предвидят допълнителни безмитни квоти за ябълките 40 000 тона и съответно по 10 000 тона за гроздето и сливите. Квотите са изключително ограничени като обем, ако ги сравним с производството в Европейския съюз. Ябълките, например, квотата за тях възлиза само на 0,4% от нашето производство. Като се има предвид културната и географска близост с Румъния, е много вероятно по-голямата част от остатъчния обем от тези три продукта да бъде закупена от румънския пазар. Тази година производството на ябълки в Румъния, например, спадна с 22%, а квотата съставлява само 8% от производството в Румъния. Преминавам на румънски. Надявам се, надявам се, че ще успеем да превърнем в реални дела всички тези инициативи. Искам сега да се обърна с апел към румънските економически фактори за подкрепа на това търговско споразумение и за взаимодействие с молдавските си колеги. Благодаря. Благодаря, госпожа комисаря Малстрюм. Има думата. Приветствам ви, защото за първи път присъствам, председателствам заседание, в което вие участвате. Уважаеми дами и господа, акцента в медиите е насочен към събитията в Украина, но има един друг важен съсед на Европейския съюз Молдова, която страда от политическите последици от подписването на споразумение за асоцииране с Европейския съюз. Молдова реши да приеме европейските ценности. Това беше избор в наша полза, не беше насочен срещу някого, но въпреки всичко продукти, които бяха е, изнасени изключително към Русия, вече не могат да бъдат изнасени там. Молдова вече не е, ползва търговските преференции в търговията си с Русия. Може да се продъл... може да има е, пространство за свободна търговия, зони за свободна търговия с повече от един партньор. Именно за това ние трябва да подкрепим източния си партньор Молдова, не само за да задълбочим зоната за свободна търговия, но и по други начини. Именно за това предложението на комисията е да се даде една временна допълнителна помощ, за да може Молдова да изнася своите ябълки, сливи и грозда трапезно грозда. Всеки знае колко е трудно да се намерят нови партньори. Предложението, което, ще преглежда, което разглеждаме сега, е временна мярка, която изтича след една година а, от август тази година до следващия август, когато бяха наложени мерките. А, изнасяните от Молдова плодове не застрашават нашите, нашата търговия аз съм убедена, че ние можем да подкрепим и да покажем солидарност с Молдова без вътрешен риск. Конкретни числа вноса на ябълки от Молдова са 0,8 от общото производство на Европейски съюз. Ливи 1,4%, трапезно грозде 1,1%. Това е добра възможност да покажем солидарно с нуждаещите се, страна съсед. Искам да благодаря на парламента за неговата реакция и особено между парламентарните комисия. Благодаря, госпожо Комеса. Господин Лоренцио Ребека, минута и половина. Няма го обаче. За това ще дам думата на господин Юлио Винклер от НП. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, колеги. ЕНП е за приемането на предложение за автономни търговски преференции за Република Молдова. Много е важно още веднъж да покажем солидарност към нашите съседи. Както каза докладчика, по този начин се внасят нови елементи в нашите търговски взаимоотношения с Молдова след руското ембарго. Освен това, УПИ има предложение за безтарифно безтарифен внос на молдовско вино в Европейският съюз. Така че днешното, днешният доклад е още едно доказателство за това, че европейският пазар се отваря за молдовски продукти. Аз съм изцяло за доклада и така и ще гласувам следващ утре. Надявам се, че споразумението ще бъде ратифицирано до края на годината, за да може Република Молдова да се възползва възможно най-кратки срокове от неговите последици. Надявам се, че търговското споразумение дълбоко и всеобхватно ще се отрази добре на евентуалното европейско бъдеще на Република Молдова. Благодаря. Благодаря, господин Винклер. Господин Мартин от групата на социалистите и демократите. Благодаря, госпожо председател. Нека приветствам господин Мойса за отличната работа, която свърши по този доклад. Благодаря и на господин Винклер за работата му в качеството му на докладчик в Сянка. Парламентът показа, че може да работи с бързи темпове при определени обстоятелства. Предстои да подпомогнем Молдова във връзка с трите продукта, трите селскостопански продукта, които бяха опоменати, което няма да е в ущърп на селскостопанския сектор в Европейския съюз. Тоест решението ни е от полза и за двете страни. Молдова и Европейския съюз сключиха споразумение за асоцииране. Русия води търговска война, за това мисля, че е добре да засилим връзките си с Молдова и да насърчим установяването на политическа стабилност там. Благодаря. Господин Яцкевич за една минута от името на ЕКАРЕ. Благодаря, госпожи и господа. Преди един месец тук в тази зала проведохме дебат по а, ратифицирането на споразумението за асоцииране на Молдова. Всички ние приветствахме това споразумение и трябва да помним, че Република Молдова а, в продължение на много години вече е жертва на политически натиск от Руската федерация. Русия иска да превърне молдавско, молдовското правителство в нейни васали. Е, и е, е, забраната за земеделска продукция представлява изнудване. Няма да помогнем на Молдова, ако нейната економика бъде разрушена от господин Путин. Ние казахме, че искаме Молдова да бъде по-близко до Европейския съюз. Руското ембарго е заплаха за нашите опити за интеграция. Ние смятаме, че автономните търговски преференции следва бързо да бъдат въведени, защото това е в наш интерес. Трябва да осъзнаваме също така, че трябва да подадем ръка на молдовските ни приятели много пъти, ако не искаме Молдова да сподели съдбата на Украина. Благодаря. изчаквам да приключи устният преводач, господин Остревичиус от името на либералите за минута и половина. Много благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, скъпи колеги, дами и господа. Преди месец гласувахме за асоциирането на Молдова. Всички бяхме убедени, чрез, че чрез това ще постигнем целта си, а именно да стабилизираме страната и целият регион. Въпреки това, обаче, това не е споделяно от Big Brother, т.е. Русия, която налага ембарго на продуктите на Молдова в нарушение на разпоредбите на Световната търговска организация. Това носи, нанася щети не само на молдовските и на руските граждани, които търпят покачването на цените. Ето за това днес повече от всякога трябва да изразим политическата си солидарност с Република Молдова и с 250 хиляди селски стопани там. Както чухме, 40% от е, молдовската економика е всъщност селско стопанство. По този начин ще възродим надеждата за европейско бъдеще на Молдова. С други думи, нашата стъпка, стъпката, която ще предприемем с гласуването на този доклад, е изключително своевременна в всеки смисъл, политически, хуманитарен и така нататък. Не бива да се опасяваме от това, че ябълки, сливи и грозо от Молдова ще залеят нашите пазари. Те са със сигурност вкусни, сладки и апетитни. Благодаря. Председателката, благодаря ви за тази последна препоръка. Господин Шолц от името на Обединената левица. Госпожо председател, госпожо комисар, уважаеми колеги, молдовските граждани са изправени пред големи предизвикателства – економически, вътрешно и външно-политически. Как може страната да запази европейската си перспектива при положение, че два големи търговски партньора водят война помежду си. Моята политическа група е против този дребен жест, жест за безмитни квоти за внос на три сълскостопански продукта. Би трябвало да направим повече. Къде са инвестициите в инфраструктура, например? Какви конкретни планове има за създаването на една самостоятелна молдовска економика, за нейното диверсифициране, за създаването на качествени работни места. Основният въпрос, колеги, е да се споразумеем с Русия за мирно, насочено към бъдещето сътрудничество. Европейската комисия трябва най-накрая да създаде рамкови условия, с които да даде възможност на Молдова да се възползва от уменията на своите граждани. На страната предстои тежка зима. Благодаря господин Шолтеш от името на Зелените. Госпа predsedujoča, хваля за беседа, Spoštovane колегици и колеги. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, аз подкрепям предложението Република Молдова и Европейският съюз подписаха споразумение за асоцииране, което предвижда най-вече по-тясно сътрудничество в търговската сфера. Целта на споразумението е да се разшири достъпът на Молдова до пазарите на Европейския съюз и постепенно да се намали зависимостта й от Русия. Целта му е също така молдовските стандарти и нормативната уредба на страната да бъдат доближени до тези на Европейския съюз. Но в резултат от това споразумение Молдова ще изпадне и в по-трудно положение. Имам предвид забраната за внос на стоки от Молдова към Русия, която е в ощърп на молдовската економика. Във връзка с това Европейският съюз носи голяма отговорност за предоставянето на Молдова както на техническо, така и на финансово подпомагане в тези области, които са важни за нейната економика. Благодаря, господин Анеманс, независим депутат. Благодаря. С цялото съчувствие, което имаме за молдавско народ, уважаеми колеги, това разширяване на Европейския съюз и решаване в тази посока Молдова трябва да спре. Е, е, гражданите на Европа не искат по- по-нататъчно разширяване. Нямаме визия по отношение на източната граница, економическа несигурност и интегрирането, по-нататъчното интегриране на Молдова не е от интерес на гражданите на Европа, които ние ам, представляваме. Молдова е развиваща се страна, ние трябва да спрем спрем това пътящо интегриране. Е, Кристиан Пред, минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Аз съм стреснат от това, което чувам, от начина по който говорят всъщност колегите, но няма така да се спирам. Искам да приветствам идеята за доклада, тъй като въвежда три вида търговски преференции, а именно за ябълките за сливите и за трапезното грозде. И това е изключително конкретен начин да покажем как Европейският съюз може да помогне на държава, жестоко пострадала от руското ембарго. Дори и преди това, дори и преди санкциите за Украина вече имаше санкции срещу Молдова. При това Молдова е страна, която се изхранва с земеделие това, което чуваме всъщност е античовешко, не, абсолютно неприемливо отношение към молдавците, които вече страдат от руското ембарго. Така че ако гласуваме против, то ще им нанесем още един жесток удар. И не на последно място да ви спомена, че изборите в Молдова отново показаха ясно желанието на населението да противостои на колосалния натиск на Русия и да се обърне с лице към Евросъюза. Благодаря. Благодаря ви. Следващият оратор, господин Тонино Пикула, за една минута. Благодаря госпожо председател, госпожо комисар. Търговските преференции са един чудесен инструмент на Европейския съюз, който дава възможност за отстъпки спрямо и финансово подпомагане за наши европейски партньори с цел насърчаването на реформи. Временното увеличаване на квотите за вноса на някои продукти от Молдова към Европейския съюз е една малка отстъпка, но силно политическо послание, както към Молдова, така и към Русия. Така ясно заявяваме, че подкрепяме партньорите си. Молдова страда от последиците от политически мотивираното ембарго от страна на Русия, като се има предвид, че селското стопанство съставлява 40% от економиката, а заетите в него са 10% от економически активното население. Настоящите събития в държавите на изток от Европейския съюз стават все по-важни. Неодавнашните избори в Молдова показаха, че тя е европейски настроена. Молдова вече избра своя път. На нас се пада отговорността да я подкрепим. Благодаря на господин Пицула, господин Уяздовски за една минута. Nie zawsze polityka Unii Europejskiej. Не винаги външната политика на Европейския съюз може да бъде добра и ефикасна. Но искам да отбележа, че когато говорим за Молдова, това може да се заяви съвсем ясно. Ние сме последователни в своите действия, ефективни и ефекасни. Ние осигурихме възможност на тази държава да стане свързана с европейските институции и много се радваме, че се изключи това споразумение за асоцииране. Днес трябва да третираме а, тези инструменти за автономните търговски преференции като подкрепа за европейския стремеж на Молдова. Това е и добър отклик от наша страна на руското ембарго и само по себе си това е последователен акт. Искам да споделя удовлетворението си от е, добри, добрите резултати на неодавна провели се парламентарни избори в Молдова. И там стана ясно, че тази страна иска да продължи по своя европейски път. Имаше манифестации против европейското е, чувство за егоизъм. Ние трябва да бъдем единни. Благодаря. Благодаря, господин Брунис Рупе. Благодаря ви, госпожо председател. Аз по принцип бих подкрепил предложеното изменение е, към регламента. Молдова е независима в това отношение, така че смятам, че бихме могли да допринесем за засилването на нейната економика време обаче трябва да се уверим, че ползите, които ще получи Молдова, ще достигнат до всеки го, включително и до хората, които отглеждат растения, лузя и така нататък. През последните 6 месеца много бе казано за търсенето на нови пазари, но нищо не бе направено на практика. Сливите и трапезното грозде не представляват проблем, но предложението за достъп до пазара на ябълки е доста трудопостижимо. Благодаря ви. Следващият е господин Шауфаузер. Уважаеми колеги, ако Молдова страда от економическа гледна точка днес, нещо, което никой не отрича, тя страда от последствията на тази стратегия на отричане на нейната идентичност. Същото се отнася и за Украина. Насилвайки Молдова да избере своя лагер, Запада Запада и НАТО и я карат да постъпи по същия начин, по който постъпи Украина. Вие давате неудържими обещания, като по този начин правите уязвими, не... уязвимо нейното население от економическа гледна точка. Избирайки едностранно да наложим санкции, на Русия, е, видяхме какви бяха и последиците. Смятам, че трябва да престанем няма да се стигне до намаляване на ефекта на политиката на Русия. Само ще разделяме Европа и ще създаваме разногласия между изтока и запад, запада. Да се готвим за война а, и да настройваме двете страни нас срещу друга е антиевропейско поведение. Благодаря ви, господин Галар. Благодаря. Москва говори тук. Тук говори Москва. Това се чу от устата на господин Шофхаузер. Той разпространява е, слуха за е, насилието, за насилствените действия. Ако някой насилва някого, някоя друга държава, това е Москва. Е, при нас всички идват доброволно. И то защото ние се застъпваме за развитието, за правовата държава в една демократична рамка, а не в структурата на, бившата, на бившия Съветски съюз. С тези автономни търговски преференции реагирахме правилно, реагирахме на натиска от Москва, защото там имаше политически мотивирана забрана за, селско стопа, за вноса за сел, на селско-стопански продукти. Това е част от нашата обща политика спрямо Молдава, Молдова. Естествено, ние искаме да се създаде в страната едно силно правителство, което и да може да се ползва изцяло от предимствата на споразумението за асоцииране. Искаме и други реформи. Реформи в администрацията, реформи в цялото общество, но нашият опит е, че именно нашият модел дава най-добрите възможности за развитие на хората. Затова смятам, че тази стъпка е правилната стъпка в правилната посока. Госпожа Сандра Каньете е следващият оратор. Преди обаче да й дам думата, искам да й благодаря предварително. Тя е единствената жена сред депутатите, която иска да вземе думата в дебата. Имам предвид, госпожо комисар, сред депутатите, не в залата. Thank you, Madam President. I... Госпожо председател, благодаря, че отбелязвате, че съм жена. Ще продължа изказването на латвийски. Автономните търговски преференции за Молдова имат не само економическо, но и политическо значение. Те позволяват на Съюза да покаже в действие подкрепата си за демокрацията в своето в района своите съседи. Това ще помогне пряко на Молдова за реализация на пазарите и ще даде пример, по който се наказват унези, които загърбват а, европейската насока на а, Молдова. Не отдавна а, бяха а, проведени избори и трябва да продължат усилията за интегриране на Молдова, за да може нейният европейски път да се увенчае с успех. Това е ясен успех, но не може да замести ясната перспектива за присъединяване на Молдова към Европейския съюз. За съжаление, много държави членки и депутати все още нямат готовност за това. Благодаря ви, госпожо Калиете. Сега Габрелиус Ландсберге също за минута и половина. Chairman, благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо комисар, удоволствие да ви видим в този късен час. През последните дни започна да се разпространява виждането, че трябва да се засилят връзките, търговските с Русия. Та питам се, не е ли време да обърне внимание и на други търговски области, които да включват Киев и дори Тбилиси? Днешното ни решение е важно, защото тези търговски преференции са допълнителни към вече действащия режим. Държави като Молдова и Украина след успешни европейски избори показаха политическа воля да продължат по пътя на реформите. Така че сега е най-добрият момент да подкрепим Молдова по пътя и към Европа. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор, господин Штир, също за една минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Аз искам да подкрепя задълбочаването на сътрудничеството между Молдова и Европейския съюз. Естествено, подписването на споразумението за, асоцииране през юни беше много важно, то даде възможност за задълбочаване на връзките, но също така трябва да вземем предвид и негативната реакция на Москва. Тази стъпка, която предприемаме, е, е в интерес както на Молдова, така и на Европейския съюз. Това обаче не хареса на Русия, която се опита да окаже натиск, поради което бе предприята и забраната за внос на селскостопански продукти от Молдова. Това имаше отрицателно влияние върху цялата молдовска економика. 10% от е, работната сила работи в сектора на градинарството и овощарството. това решението на комисията за освобождаване от мита вноса на ябълки, сливи и трапезно грозде е добър сигнал, положителен сигнал за нашите партньори в Молдова и за руската страна. Благодаря. Господин Кели, две минути. Е, е, Благодаря госпожо председател. Често заявяваме, че политиците са безсърдечни, когато става въпрос за институции като Европейския съюз. Но когато говорим за това предложение, аз трябва да заявя, че ние не сме бездушни, не сме безсърдечни, но трябва да работим и колкото може по-бързо. Мерките, които прилагаме са изключително актуални, особено за бедните хора в Молдова, за бедните селстопански производители, които страдат от наложените санкции и а, страдат от влиянието на Владимир Путин. Искам да попитам госпожа комисаря, дали е, е удачно да се разработват нови пазари. Това нещо не става от днес за утре и съм е, сигурен, че сега прави нещо добро, помагайки на съседите си. И наистина ние имаме сърце, имаме душа. Още повече можем да направим това без да навредим на собствените си земеделски производители, защото, както каза госпожа комисаря, Става дума за под 1% от производство на плодове на Европейския съюз. За това смятам, че това предложение е прекрасно. То показва, както казваме на английски, че а, истинският приятел в нужда се познава. И Молдова има нужда, защото за това ние трябва да покажем, че сме и приятели. Благодаря. Благодаря, господин а, Кели. А, господин Анджей Скрип е последен в списъка. Благодаря ви. Лансираме този инструмент в момент, в който а, разбираме, че няма друг начин да подпомогнем партньорите си нямаме други възможности, освен да променим търговските преференции. Защото по този начин а, вземаме предвид излишъка на нашите държави членки, който а, пострада заради ембаркото на Русия. Остановяването на свободна търговска зона и основата за либерализирането на економиката са основните ни инструменти. Тези инструменти ще подпомогнат селскостопанските производители, но се нуждаем от други инструменти, за да улесним търговския поток с Молдова. По този начин ще подпомогнем много от хората, които са заети в селскостопанската дейност. На 13 септември имаше избори в Молдова. Аз посетих страната преди изборите и се срещна с много притеснени хора а, заради руското ембарко. И бързата реакция на Европа би била изключително полезна за партньорите ни в Молдова. Благодаря. И аз ви благодаря. Благодаря. Както виждам, няма желание за спонтанни изказвания, така давам думата веднага на госпожа Мал Малмстрам. Благодаря, уважаеми депутати. Този дебат тази вечер показа голяма солидарност, което е хубав сигнал точно преди коледа. От наша страна жестът е малък, наистина. Нашия пазар почти не бива засегнат от този жест. Това е само 0,1% от цялата целия обем на търговията, но от политическа гледна точка жестът е важен. Той показва, че солидарността не е просто дума, а е нещо, което ние сме готови да приложим на практика, когато партньорите ни го изискват. Ние показваме, че подкрепяме е, страните, които избират европейския модел и европейските ценности. Ние показваме на Молдова, че си изпълняваме обещанията и подкрепяме е, приятелите си в трудни моменти. Ние ще продължим по този начин и ще следим последствията на това решение в бъдеще. Благодаря ви за дебата, благодаря на, на докладчика и благодаря за упоритата работа на вашата комисия. Благодаря. А сега гос... господин Мойса има думата като докладчик. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на Европейската комисия, на госпожа комисара за бързият реакция по този въпрос. Благодаря на всички колеги, които ми помогнаха в, в повечето от реакциите се откроява здравомислие и мисля, че има добра метафора, с която може да се опише регламента, който ще гласуваме утре. Е, напоследък е много модерно да се говори за лостов ефект. Чрез този е, регламент е, лостовият ефект ще бъде и над 1 към 15 Имаме много сериозни а, усилия и от Молдовска и от наша страна. А сега по другите коментари. Господин Шолц, напълно съм съгласен, че трябва да има политики, които да гарантират включването в структурата на БВП на Молдова повече диверсификация и по-висока добавена а, стойност. Аз съм напълно съгласен и смятам, че и това споразумение е, за асоцииране ще спомогне за това, включително чрез автономните търговски преференции за навлизането на молдовски е, стоки на европейския пазар. Става въпрос обаче тук за ябълки, круши и за грозде. Не става въпрос изобщо за нарушаване по някакъв начин на а, конкуренцията. А, Молдова има свободна воля и тя е а, да се присъедини към Европейския а, съюз. Ние ще имаме един свободен и демократичен а, процес, в който желаящите ще могат а, да се присъединят, а, ако желаят и да изразят мнението си. Обвиняваме жертвата за насилието. Казваме, е, вие говорихте за отричането на самоличността на Молдова. Това а, е, вие изпадате в делириум. Никой не кара на сила Молдова да направи един или друг избор. Това е демократична държава, която взима демократично своите избори. Благодаря. С това дебатът приключи. Утре ще се гласува по